председателя. Без значение какъв е пола на човек, това не е приятно изказване. Бих искала да приветствам с добре дошли делегацията на парламента на Република Киргистан. Йогурко Кенгеш, които са днес в Европейския парламент по случай 13-тото заседание на Комисията за парламентарно сътрудничество ЕС Република Киргистан. За нас е чест да ви приветствам с добре дошли тук. Надяваме се да насърчим сътрудничеството и дружеството между нашите институции и нашите народи. Получих от съвета позицията му по първо четене относно регламента за отбрана срещу вноса на стоки, които са обект на дъмпинг и субсидии от страна на държави, не членки на Европейския съюз. Това ще бъде включено в протокола на настоящото заседание. В срок от 3 месеца